против. Нека направим проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Е НП един глас в повече. Сега вече гласуването е както трябва. Край на гласуването приема се. Сега имам нужда от малко време, защото се оказва, че трябва да премина на страница 6, която в моите документи е 16 казва председателят. Компромиса по член 7c мисля, че всички по компромиса на член 7, параграф С, сме готови да гласуваме. Нека направо гласуваме електронно. Моля, гласувайте. По едно а Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към компромис 2, по което е на 17-та страница. Надявам се, че следите. Нека електронно гласуваме. Моля, гласувайте. По компромис 2. Страницата е 17. Край на гласуването. Приема се. 37 на 6. Компромис 3 по 7C, 7, c 7 e поправя се председателят. Надявам се, че следите. Компромис 3. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 36 за 9 въздържали се. Компромис 4. Членове 10 и 11. Компромис 4, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. 13а. Разпоредбата за никотина. 13а е съответният член. Компромис 5. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 32 за, 13 против. Четиристотин деведесет и шесто устно изменение Четиристотин деведесет и шест. Има ли възражение? Той е на докладчика. Ако не, нека гласуваме по него. Моля, гласувайте. Това е по член 1.7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 494 за на госпожа Дюран за, против, въздържали се, отхвърля се. 495 на господин Бисеп за, против, въздържали се, отхвърля се. 492 за, против, въздържали се, приема се. Заето с 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. На същата комисия 36 отпада, Всички следващи изменения отпадат и преминаваме към 501 за против въздържали се, отхвърля се. 503 на госпожа Дирон и 504 на господин Бисеп са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 505 за, против, въздържали се, отхвърля се 506 и 7 са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се 508 за, против, отхвърля се 509 за, против, въздържали се, отхвърля се 510 за, против, въздържали се, отхвърля се 513 за, против, въздържали се, отхвърля се. 514 и 512 са идентични за, против, от 511 и 514 електронно ги гласуваме. Край на гласуването. почти се отхвърля, реджи 18 за, против, въздържали се, отхвърля се 512 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, щом искате, ще направим проверка. Заето с 37 за, против, въздържали се, отхвърля се 33 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 516 за, против, въздържали се, приема се. 517 522 отпадат, 518 за, против, въздържали се, отхвърля се. Може би трябва да направим проверка, като че ли не се разбра. Изменение 518 на господин Бисеп. Моля, гласувайте. 518. Край на гласуването. Мисля, че се приема наистина. Компромис 6 Компромис 6. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 440 на госпожа Тремоза за, против, въздържали се, отхвърля се 515 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 552 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това няма гласуване, това са делегираните актове. Следващото изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 557 за, няма гласуване по него. Изменения 34 и 38 на Комисията по заето са идентични за, против, въздържали се. Нека направим проверка, не съм сигурен какво правят от ТНП. Всъщност знам какво правят от ТНП, но нека въпреки това направим проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 559 за. Против. Чух какво казахте, казва председателя на забележка от заята. Въздържали се. Нека направим проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Мисля, че се отхвърля, да, отхвърля се. 560 за. Против. Въздържали се. Приема се. 562 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 563 на господин Рикерт за. Против. Въздържали се. Приема се. 564 за против, въздържали се, приема се. 561 и 39 са идентични за, против. Нека направим проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърлят се при равен резултат. 35 за, против, въздържали се, приема се. 40. Всъщност 35 се отхвърля, поправя се председателя. На господин Зориби Следващото изменение 567 е отхвърля се 566 за, против въздържали се отхвърля се 41 за, против въздържали се отхвърля се 570 за, против въздържали се отхвърля се 571 за, против въздържали се, приема се. 42 отпада, 574 отпада. Преминаваме към съображенията. 39 на господин Бисев за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се по 40. Нека направим проверка, моля гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се проверка. Моля, гласувайте по изменение 41. Мисля, че се приема, но е трудно, защото групите не гласуват групово. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. 42 за. Против. По 42 още малко. Против приема се. 43 за против, въздържали се, приема се. Заетост едно за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Моля, гласувайте 44. Край на гласуването. Отхвърля се. с 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47 и 8 идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за против, въздържали се, приема се 50 за, против, въздържали се, нека направим проверка. Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. 51 и Employment 3 са идентични за, против, Нека направим проверка. Моля, гласувайте. 51 и заето с 3. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Заето с 4 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за. Против. Въздържали се,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 против, въздържали се, отхвърля се 68 за, против, въздържали се, отхвърля се 69 за, против. Нека направим електронна проверка, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 71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 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осемдесет и четири за, против, въздържали се, отхвърля се 83 за, против, въздържали се, отхвърля се 87 за, против, въздържали се, отхвърля се 85 е следващото изменение, тъй като другите отпадат заради компромис 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 90 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 95 за. Против, въздържали се. Да направим проверка на 95. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 91, 2 и 3 отпадат. 94, 96 също. Преминаваме към 97, 8, 9 и 100, които са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заето 7 за, против, въздържали се, приема се. 104, 5, 6, 7, 8 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. Добре, нека проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. 72 отпада. 3 за, против, въздържали се, приема се. 8 отпада, 115 за, против, въздържали се, нека проверим. 115, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Заето с 9 отпада, 114. Трябва да го гласуваме за, против. Приема се. Реджи 1. Отпада. 116 за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 Заетост 10 отпада. Реджи 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това беше 121. 124. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 123. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 на докладчика отпада. 5 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 12 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, приема се. Сто двадесет и осем за, против, въздържали се, приема се. Заето с 12 за, против, въздържали се. Нека направим проверка по заетост 12. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 9 за, против, отхвърля се 131 за, против, въздържали се, приема се 129 за, против, въздържали се, нека направим проверка, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 133, както и 6 са идентични. За, против, въздържали се. Хайде още веднъж да гласуваме. 133 плюс 6 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се 7 за, против, въздържали се, приема се 142 за, против, въздържали се, приема се 14 за, против, въздържали се, приема се 15 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека направим проверка по заетост 15. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се наистина. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Зето 17 за, против, въздържали се, приема се, 19 за, против, въздържали се. Нека направим проверка Заетост с 19. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Приема се. 143 на господин Пърне, моля гласува за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се. Приема се 151 за, против, въздържали се. Приема се 152 за, против. 152. Хайде пак. За, против, въздържали се. Приема се. Законодателното предложение, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? 27 за, 12 против, 6 въздържали се. Приема се проекто законодателната резолюция. Тук имаме изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 за, 11 против, 6 има въздържали се. Приема се честито на господин Елка Драуи. Може би да гласуваме и доклада на господин Грош и след това 5-минутна почивка. Господин Грош. Not yeah, Not now. After this one. Not now. Не сега. Не сега почивка, моля ви, след като е, приключим с гласуването на следващия доклад. Е, да, ще направим е, почивка, но малко по-късно. Не избързвайте. Компромис 11 не се подкрепя от групата на зелените, независимо от това какво е записано в списъка за гласуване. Така че това е съобщението, което трябва да направя. Зелените не подкрепят компромис 11. И така. Доклада на господин Грош, 39-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте с електронни карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 41 гласа за, 3 против. Компромис 2. Кой е за? На, всъщност електронно гласуване, извинете. Гласуваме сега по компромис 2, Майкъл. И така, край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 43 гласа за, 2 против. 139-то изменение на госпожа Дюра. Кой е за? Кой е против? Е, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис. И така става дума за транспортните планове. Кой е за? Ще стане ясно сега при електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се 29 гласа за, 13 против. Преминаваме към следващият компромис 5, който е на страница 15. А, моля, гласувайте електронно. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Приема се с 40 гласа за 3 против. Шести компромис. Моля, гласувайте. Това е на следващата страница. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 34 гласа за 11 против. Минаваме към компромис 7. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 40 за, 4 против. Компромис а, не, 277 се прие. 278 за, против, въздържали се. Не знам в момента какво става с НП. Очевидно те са за. Приема се. 279. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8. Електронно гласуване. Режим на гласуване. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се 32 гласа за, 12 против. Компромис 9. Режим на гласуване с електронни карти. Готови ли сте? Край на гласуването. А, приема се. Триста двадесет 2 няма да се гласува. И така 324. 4 Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 3-2-3. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте електронно. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се 32 гласа за и 11 е, против. 11 компромис. Моля, режим на гласуване. Край на гласуването. 38 гласа за, 7 против. 386. Е, Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Струва ми се, че, се на... че бе отхвърлено, но трябва да направим проверка по изменение 386 електронно гласуване. Ако сте готови, не. Е, в НП има гласове повече. Сега, край на гласуването, отхвърля се. 385, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Заето с 39 за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис. Моля за електронно гласуване. А, в е, ЕНП отново има повече гласове. А, сега вече нещата се оправиха така. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 17 против, 1 въздържал се. 403, и. Едно, Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 409. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема, отхвърля се. 420 за, против, въздържали се. Приема се. А сега съображението от преамбюла. Заето се едно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Реджи 1. Регионално развитие за, против, въздържали се, приема се. 42 като допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 43, моля, като допълнение. Край на електронното гласуване. Приема се. Заето с 2. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се. Проверка с електронно гласуване по 44, моля. Край на гласуването. Приема се 45 за, против, въздържали се, приема се. Същото мнозинство 46 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но предпочитам да направим проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 48. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 50. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 3. Заетост. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Моля да направим проверка по Employment 3 т.е. комисията по заедостта. Отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, сега всъщност гласовете против. Моля, моля да направим проверка. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 2, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 и 53 са идентични, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Заетост 4 кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка по Employment 4. Предложение на Комисията по заедостта. Гласувате ли всички? Край на гласуването. Приема се. <clears throat> Отново заетост 5. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6. Кой е за? Против, въздържали се. Мисля, че се отхвърли, но предпочитам да направим проверка с електронни карти. Гласуваме по заетост 6. Отхвърля се. 55-то изменение. Не, всъщност е, е, да, за, против, въздържали се, е, отхвърля се. 56-57 идентични, заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. 58 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 60, моля. За, против, въздържали се, отхвърля се. 59 е, в допълнение. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се. Проверка по 62, моля. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68, 78 идентични, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Заетост 8, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, Предпочитам да направим проверка. Моля, проверка по изменение 8. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към десето съображение е, е, в преамбюла. Е, което се прие. Девето изменение на докладчика. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. 77 е следващото изменение. Е, кой е за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 77, моля. Гласуваха ли всички електронно? Край на гласуването. Отхвърля се. Навезни беше. 79. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 80. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Заетост 10. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 81. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 82. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 83. Моля, гласувайте. Все още сме в режим на гласуване. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. 101. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Заето с 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Заето с 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, Реги 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение 14 от преамбила. Десето изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102, 103, 104, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Към 105 всъщност гласувахме идентичните 106, 107, 108 и 7. А сега крайният вод, моля, гласувайте. Електронно. Край на гласуването. 28 гласа за, 11 против, 6 въздържали се. Гласуваме сега по законодателната резолюция. Е, има две идентични изменения. 40-41. Кой са, е против, въздържали се, отхвърлят се. А сега по е, законодателната проекта резолюция. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. 28 гласа за, 8 против, 9 въздържали се. Приема се е, поздравление за господин <clears throat> Грош. Е, точно 9 минути почивка в 11 е, без 20 ще се видим отново тук в залата. Благодаря ви. We'll just uh, wait a minute to get them in, I think. Ще изчакаме една минута всички да влязат и да се настанят. Okay, colleagues, you ready to restart? Колеги, готови ли сте, колеги, да продължим? Готови сте. Следващата точка в дневния ред е докладът на госпожа Билбао директива за оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз, преработена версия. И така, готови ли сте да започваме? Готови ли сме?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 150 изменени. изменение, 151, 152, 153 за, против, въздържали се. Да проверим, ако обичате. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Voting is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 160. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164. За. Против. Въздържали се. Приема се. 163. За. Против. Въздържали се. Приема се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до изменение 15 и 167 за, против, въздържали се, приема се. 16 изменение за, против, въздържали се, приема се. 168 за. Против. Въздържали се. Да проверим 168. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 170 за. Против. Въздържали се. Приема се. 171 за против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 174, 107, 507, 6 и Реджи 13 са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 178 и 180 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме 177 и 180 изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 179 за. Против, въздържали се, приема се. 186 за. Против, въздържали се, приема се. 187 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за. Против, въздържали се, приема се. 188 и 189 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 190 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Да проверим 19-то изменение. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 и 192 са идентични. За против. Въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се. Нека да проверим 193. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 194 за, против, въздържали се. Да проверим 194. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Речи 14 по член 15. За. Против. Въздържали се да проверим. Моля гласувайте. Рече 14. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 214 за. Против въздържали се. Да проверим 214. Мисля, че се приема. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Тридесет и седмо изменение. За. Против въздържали се, приема се. 22 и 23 за, против, въздържали се, приема се. 191 е допълнение. За, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девети компромис. На 36-та страница. Девети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 9-0. за. Против. Въздържали се. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се при равен брой гласове. 53 34 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 391 пада, 392 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 399. пада 402. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65. За. Против. Въздържали се. Приема се. 403. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 406 за. Против. Въздържали се. Приема се. 407 за. Против. Въздържали се. Приема се. 408 за. Против. Въздържали се. Приема се. 413 за против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, да проверим 44-то изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 414 за против. Опитайте се пак. 414 за, против. Въздържали се да проверим. Мисля, че се приема. 414. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 45 речи са. против. Въздържали се. Приема се. 415 за, против, въздържали се, приема се. 425, 426 заедно за, против, въздържали се, приема се. 427 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 432 за, против, въздържали се, приема се. 430, 431 падат. 429 за, против, въздържали се, приема се. 433 за, против, въздържали се, приема се. 434 за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Така е на гласуването. Приема се. 435 за. Против. Въздържали се. Приема се. 436 за. Против. Въздържали се. Приема се. Господин Лайкфрид. Не, тук да види как всичките му изменения се приема. 437, 438 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 439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 против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Реги 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се с 38 за и 5 има против сега. Гласуваме законодателната резолюция. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 40 за, 40 против. Поздравления, госпожо Билбао. Следващият точка 24 безопасност за железопътния транспорт Майкъл Крамер 87 за против въздържали се отхвърля се 21 за, против, въздържали се, приема се. 126, 127 са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. Имаме устно изменение по 130. Има ли възражение срещу него? Няма. И така, гласуваме 130-то измерение, сусното измерение за, против, въздържали се, приема се. 23. За. Против. Въздържали се, приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Да промери, проверим 24. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 131, 132 и 133 са идентични. Отнася се само към немския вариант. За, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Добре. Много е трудно, когато едната половина на залата не гласува. Гласувайте, всички гласувахте. Приема се. 136 за против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, приемаме се. 26 и 140, които са идентични, за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, Опитайте още един път. 140 за и против въздържали се. Да проверим. Мисля, че се приема обаче. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 151 и 152 и 150 еднакви за, против, въздържали се, Приемат се 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. Да проверим 156. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. 157 за, против. Да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 165 са. Против. Въздържали се да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 160 и 162 се гласуват заедно, защото са еднакви. За, против, въздържали се, приемат се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158, 161 се гласуват заедно, за, против, въздържали се, приемат се.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 225 за. Против. Въздържали се. Приема се. 226 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 228 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 229 за. Против въздържали се, приема се. 238 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение. 9-то, 9 член. За, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Гласувайте 250 изменения. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 249 разделно гласуване, първа част за. Против, въздържали се, приема се. 200, втора част за. Против, въздържали се. Може ли да проверим втората част. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването отхвърля се. 251 за. Против. Въздържали се. Приема се. 252 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51. Като допълнение за. Против Въздържали се. Приема се. 253 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. Деветнайста страница. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4А. За, против, въздържали се, приема се. 355. За, против,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 Отхвърлят се. 74. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 397. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Происшествия и разследвания. 75 и 19 се гласуват заедно. 75 и 19 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, Против. Въздържали се. Приема се. 401. За. Против. Въздържали се. Да проверим 401 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърли се. 76. За. Против. Въздържали се. Опитайте пак. За против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 402 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 403 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. Четиристотини и пет и идентични за, против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, добре. Гласуваме 408 изменение. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86. За. Против. Въздържали се. Приема се. 426. За. Против. Въздържали се. Проверяваме 426. Everybody votes it. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Преамбил. Точка 1 за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 против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се. Проверяваме 6 изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90. Пада. 90 за, против, въздържали се. Проверяваме 90-то изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Против въздържали се, приема се. 92. Се гласува заедно с 93. За, против, въздържали се, приема се. 10. За. Против, въздържали се, приема се. 94. За. Против, въздържали се, приема се. 95 и 96. За против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се. Да проверим 99. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се.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 105 с устно изменение. Има ли възражение към него? 104 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 15 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 106 с устно изменение 3. Има ли? Няма. За. Против. Въздържали се. Приема се. 108. За. Против. Проверяваме. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 109. За. Против. Въздържали се. Приема се. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Да проверим номер 16. Гласувайте. Край на гласуването.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 39 за, 5 има против. Приема се сега законодателната резолюция. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 38 за, 4 против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравление, господин Крамер. Още един остана. Брайан, искам да отегля изменения 15 и 17. 15 и 17 ги оттеглям. Ready to go? Okay. Amendment 30. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се 93 за, против, въздържали се, приема се. Деведесет и шест за против, въздържали се, отхвърля се. Моля, отбележете гласуването на господин Рике. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Деведесет и за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 е оттеглено, 104 за, против, въздържали се, отхвърля се 101 за, против, въздържали се, приема се 102 за, против, въздържали се, нека направим проверка, моля гласувайте. Everybody voted. Гласуваха ли всички? Край на гласуването.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 да направим проверка. Добре, моля, гласувайте. Всички ли гласувахте край на гласуването? Отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, приема се 108 за, против, въздържали се, приема се 109 за, против, 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 се приема също. Преминаваме към 112 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха край на гласуването. Отхвърля се. 114 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 за. Против въздържали се, приема се 116, отпада 117 за, против, въздържали се, приема се 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се 121 за, против, въздържали се, отхвърля се 120 за, против, въздържали се, приема се 122 за, против, въздържали се, отхвърля се 7 на конт за, против, въздържали се, отхвърля се 123 за и заедно с 125 за, против, въздържали се, отхвърля се 126 за, против, въздържали се, отхвърля се 124 за, против, въздържали се, приема се 127 за, против, въздържали се, отхвърля се 128 за,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 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека проверим по 141. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Think the S&D need to check their voting list instead of talking, but Хубаво е да се гледа списъка за гласуване, вместо да водим разговори помежду си, казва председателя. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. То 42 и 151 за, против. Хайде пак. 142 и 151 за, против, въздържали се, приема се. Знам, че ни е дълъг списъка, знам, че това е изморява, но все пак трябва да го направим. 147 на Лайфрид. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 169, is it? Sorry, compromise E. Компромис е. За, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Стои 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, да направим проверка, моля гласувайте 192. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 193 за. Против. Въздържали се. Приема се. 194 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 195 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 197 за против отхвърля се 196 за против въздържали се приема се тези са оттеглени 205 за против въздържали се, отхвърля се 203 за, против, въздържали се, приема се 204 за, против, въздържали се, приема се 13 на конт за, против, въздържали се, приема се 209 за, против, въздържали се. Проверка на 209. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Приема се. 210 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 213 за против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 218 отпада, 221 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверите? 221. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 211 отпада. 223 за, против, да направим проверка на 223. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 224 с устното изменение. Има ли някакви възражения за, против, въздържали се, приема се 225 за, против, въздържали се, да направим проверка на 225, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 226 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 227 и 8 са идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 228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 235 за. Против, въздържали се, приема се 234 отпада. Двеста тридесет и седем, осем, девет, двеста тридесет и шест, двеста и четиридесет, блок за, против, въздържали се. Отхвърля се целият блок. 241 за, против, въздържали се, приема се. 243 не е част от компромис Q, казват на председателя. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, да направим проверка. 248, моля гласувайте. 248. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 247 за. Против. Въздържали се. Приема се. 249 на господин Крамер за. Против. Въздържали се. Приема се. 252 за, против, въздържали се, да направим проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 251 за, против, не, всъщност 250, което също отпада 253 за, против, въздържали се, приема се. Седемнайсто изменение беше оттеглено. Двеста пятьдесят и четири, двеста пятьдесят и три и двеста пятьдесят и осем гласуваме заедно. 254, 5 и 8. Заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, приема се 257 за. Това отпада всъщност 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 261 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 262 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 263 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 264 264 плюс 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека направим проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 266 отпада. 265 също. 267 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, приема се. Двеста седемдесет и едно, двеста седемдесет и две заедно. Добре, 271 за, против, въздържали се, отхвърля се 272 за. Искате да проверим? Добре, 271, моля, гласувайте. Everybody voted. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 274 и 5 заедно за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада 276, 7, 8. Идентични за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Мисля, че в този доклад компромисите не вземат много място, Робърт. 281 за, против, въздържали се. Не знам НП как гласуват. 281 за, против, въздържали се, приема се 282 за, против, въздържали се, приема се 283 за, против, въздържали се, Приема се 286 за, против, въздържали се. Приема се 284 и 5 идентични, те отпадат всъщност. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се 288 за, против, въздържали се, отхвърля се 289 за. Искате проверка по 288? Добре, моля, гласувайте. Everybody voted. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 289 за против, въздържали се, отхвърля се. Двеста деветдесет едно за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромиси за, против, въздържали се, приема се. 298 и 9 гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 Конт 16 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се да направим проверка. Моля, гласувайте по 304. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, да направим проверка. Моля, гласувайте 308. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 Не го гласуваме 313. 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверите? Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. Изменение 20 плюс 312, както и 20 на кон са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 314 за. 314 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 315 за против, въздържали се, отхвърля се 316 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Триста за, против, въздържали се, приема се 323 за, против, въздържали се, приема се 325 за, против, въздържали се, приема се 326 за, против, въздържали се, да направим проверка 326. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Приема се. 327 за, против, въздържали се. Да направим пак проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. Компромис Л. Е. За. Против. Въздържали се приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Това вече е по-добре, Робърт, казва председателя. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 357 за, против, въздържали се, приема се компромис О. За, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 23 на конт. За, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, 24 за, против, въздържали се, да направим проверка по конт 24. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 361 за. Против. 361. Хайде пак. За. Против. Въздържали се. Приема се. 363 за. Против. Въздържали се. Приема се. 362 за. Против въздържали се, приема се. Кон 25 за, всъщност отпада 364 за, против, въздържали се, приема се 365 за, против, въздържали се, отхвърля се 366 за, против, въздържали се, отхвърля се 367 за, против, въздържали се, отхвърля се 368 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кон 26 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека проверим. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се, прави сте. 23 за, против. Благодаря на либералите, те май са единствената група, която гласува. 23-то изменение отново за, против, въздържали се да направим проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Благодаря. Приема се. 369 отпада. Компромис П. За, против, въздържали се, приема се. 371 за. 371 трябва да се гласува отделно. За, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 372 и кон 28 идентични за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376, 374, 377 и 379 амблок. А може би не. Да, трябва да ги гласуваме отделно, поправя се председателя. 376 за. Против да проверим. 376. Моля, гласувайте. Опитайте се да се концентрирате малко повече. Край на гласуването. Отхвърля се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 375 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, приема се. 377 за, още веднъж. Никой от тази страна на заята не гласува. 377 за, против, въздържали се, да направим проверка. Моля, гласувайте. Ето, вие гласувате, а те не гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. 378 за. Против. Въздържали се. Приема се. 379 за. Против въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. 381 Още колко имаме, пита председателят. Това е чистилището. 381 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, отпада. 383 може би също отпада. Не, не отпада. Да го гласуваме за, против, въздържали се. Отхвърля се 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 27 за, против, въздържали се, приема се, но нека направим проверка. Конт 27, моля гласувайте. Всъщност то вече е отпаднало. 385 за, против, въздържали се, приема се. 386 за, против, въздържали се, приема се 29 за, против, въздържали се, за, против, въздържали се, отхвърля се. Jeez. 387. Those in favor. Сега съм 73. 323. 389 за против въздържали се отхвърля се. 390 за против въздържали се отхвърля се. 391 за против въздържали се отхвърля се. 392 за, против, въздържали се, отхвърля се. 393 е изтеглено вече, 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. 396 за, против, въздържали се, отхвърля се. 397 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 398 за. Кой е против? Отхвърля се. Имаше и въздържали се. Но вие е, смятате, че трябва да направим проверка. Добре. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Следва 399 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 400. А, не. 400 няма да се гласува. 401 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърли, но е по-добре да направим проверка. Гласувахте ли електронно? Край на гласуването. Отхвърля се. 402. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис Q. За. Против. Въздържали се. Приема се. 408 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към преамбюла. 31 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, Приема се 34 за, против, въздържали се, отхвърля се 33 за, против, въздържали се, Приема се. Две. Кой е за? Против. Въздържали се. Моля да направим проверка. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 35. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. А. Не, въпросното изменение е оттеглено, казва председателят. И тъй като 15 е прието, няма да гласуваме по 3. И така, 5 са против, въздържали се. Прие се компромис F. Оморихме се вече, да. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 40-то изменение и първо изменение заедно. Кой е за? Против? Не, не. Всъщност, е, съжалявам. Не се налага да ги подлагаме на гласуване. Шесто изменение трябва да се гласува обаче за. Против. Проверка по изменение 6. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 42. Госпожа Олскок. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по 43, моля. Гласувайте с електронни карти. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. 41. Кой е за? Кой е против? Проверка по изменение 41. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. Конт 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 с устно внесеното изменение. Е, ако нямате възражение, моля да гласуваме за, против, въздържали се. Приема се 48 за, против, въздържали се. Отхвърля се 7. А кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение. Отпада. Оттеглено е. 49. Да видим какво е положението тук. Да, то трябва и може да се гласува. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 54 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, Не, съжалявам, не се налага да го гласуваме, като 194 се отхвърли. И така 52 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против,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 9 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 9, моля. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, приема се. Десет. Кой е за? Против, въздържали се. Проверка по изменение 10. Моля, гласувайте. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, про... а, отпада. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, проверка по изменение 67, моля. Гласуваха ли всички? С... Край на гласуването. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 72 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 79 за. Не. Ще трябва да го гласуваме. 79 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да направим проверка по четвърто изменение, предложено от Комисията по бюджетен контрол, КОНТ. Край на гласуването. Отхвърля се. Отново госп... на госпожа Олскокова 84-то изменение за, против, въздържали се. Същия резултат, както и до сега. Отхвърля се Компромис Р. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 86, господин Бениан. За, против, въздържали се, приема се. Деветдесето за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Бюджет 2. За, против. Приема се. И така. Крайното гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 38 за, 5 против, няма въздържали се. Приема се. Гласуваме по проекта резолюцията, законодателната резолюция. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. 38 гласа за, 4 против, няма въздържали се. И така много сърдечно поздравяваме Робертс. А сега ще трябва да гласуваме и по предложението за мандат за преговори. Към доклада на господин Количек, девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 16 за, 16 кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 17. За, против, въздържали се? Отхвърля се. Настоявате за проверка? Добре. Проверка по 17. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за? Против? Проверка, моля, по осмо изменение. Ако сте свършили с гласуването, край на режима на гласуване отхвърля се. 18. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно. За. Против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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 14. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 и 15 идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 7 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Законодателно предложение, електронно гласуване. Готови ли сте с гласуването? Край на гласуването. 37 за, 4 против, 2 въздържали се, приема се. А сега гласуване по законодателната резолюция. Край на гласуването. 39 за, 4 против, няма въздържали се. Приема се. И така. А, поздравяваме господин Количек. А сега преминаваме към а, доклада а, на господин Хадруи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 11 против, 1 въздържал се, приема се. Сега по доклада на господин Грош, отново, нали този път гласуваме за мандатите за преговори. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 гласа за, приема се. Мандат за преговори по доклада на госпожа Билбао Барандика за кой е за? и против. Ще видим сега. Край на гласуването. 36 гласа за, 7 против. Мандата по доклада на господин Крамер. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. 35 гласа за, 8 против. Приема се е, мандата за преговори по доклада Силе, Циле. Е, Готови ли сте? Край на гласуването. 34 гласа за, 6 против, 1 въздържал се. Приема се. И сега мандат за преговори по доклада на господин Коричек. Край на гласуването. 38 гласа за, 5 против и този мандат се приеме. И така много-много благодаря на всички колеги. Действително свършихме добра работа, но преди да си тръгнете, нека да ви кажа, че днес след обед ще гласуваме по доклада за правата на пътниците. Така че разчитам отново на вашето присъствие. Е, докладът след обед, е, по който ще гласуваме, е на господин Бах. Благодаря, закривам се сега.